Uh, Колеги, продължаваме с обяснението на вода. Започваме с доклада ДЕВО за насърчаване на свободното движение чрез опростяване на изискванията за някои официални документи. Имаме няколко оратора. Започваме с господин Джамбаски. Господин Джамбаски, имате думата. Госпожо председател,